Започваме заседанието с едно съобщение. Луис Мануел Диас, генерален секретар на АЛДЕ, на Венецелската социал-демократическа партия, вчера бе убит на митинг по време на предизборната кампания в Венецуела. Това бе митинг или по-скоро среща, на която присъстваше жената на задържания кмет на Кракас. Леонел Дел Торо. Това е за ваша информация и за да добиете представа за това какви са събитията. Мисля, че председателския съвет или поне това ми каза председателят Шулц, смятам, че ще се обяви на председателски съвет и ще ни се авторизира мисия в качеството ни на официална парламентарна делегация в деня на изборите. Не като наблюдателна мисия, не в качеството на наблюдателна мисия, а в качеството на официална парламентарна делегация. Благодаря. Това бе съобщението. И сега минаваме по същество точката от дневния ред за Венесуела. Проведе се проучвателна мисия от 4 до 7, до 7 ноември. Господин Мато Рамон Хауреги и Фетанто Маура. Те бяха нашите представители. Кой ще вземе думата? Благодаря. Благодаря. Благодаря, господин председател. Добро утро. Мисля, че колегата Габриел Мато също след това ще вземе отношение, за да допълни моето изказване. Както знаете, Европейският парламент гласува резолюция през февруари тази година. Резолюция, която авторизираше проучвателна мисия на Европейския парламент за политическото положение в Венецуела. Създаде се делегация от 12 политически групи, но в продължение на дълги месеци се опитвахме начало с председателя Брок да получим разрешение от страна на венецелското правителство. И така и не успяхме. И накрая решихме да изпратим по-малка проучвателна мисия. Както каза всъщност преди малко господин Брок, бяхме трима представители на три политически групи. Господин Мато от НП, господин Маура от групата АЛДЕ и аз самият от групата на социалистите. Преди да започнем посещението, се опитахме да получим официално разрешение от страна на венецелското правителство. То не бе никак склонно да ни издаде официална виза за това посещение. Така или иначе обаче ние решихме да пътуваме, защото бе даден стартът на предизборната кампания. Смятахме съответно, че Европейският парламент трябваше да изпълни е, решение. Така ни инструктира и председателят Брок. Ограничен брой депутати, но все пак мисия. Дори и при положение, че нямахме официално разрешение за мисията от организационските власти и при положение, че не ни посрещнаха с отворени обятия, искам все пак да ви уверя, че мисията протече успешно. Можахме да направим всичко, което бяхме намислили, да се срещнем с всички хора, които бяхме предвидели и нямаше никакви заплахи, нито пречки. Основните изводи са в доклада, който вие всички сте получили. Сега ще ги резюмирам. На първо място всички организации, с които се срещнахме, а те бяха много представители на гражданското общество, а и на политическите среди, политолози, представители на опозицията, Ватиканският нунци, неправителствени организации, правозащитни организации, журналисти, средства за масово осведомяване. Почти всички прослойки на венецелското общество изпратиха представители на среща с нас. Единствените отсъстващи бяха властите. Бяхме поискали среща с Централната избирателна комисия, така да се каже, и различни представители на управляващите кръгове в Венецела. Те обаче отказаха. Затова в доклада ни не е представена позицията на правителството. Въпреки, че свидетелствата, които получихме, ясно и единодушно показват следното. Най-напред, изводите. Венецелският народ преминава през един изключително труден исторически период. Не забравяйте, уважаеми колеги, че това е страна с изключително висок процент престъпност, 25 000 убийства на година. Економическото положение е изключително трудно, непрекъснато ескалираща инфлация около 200%. Има черен и официален курс, обменен курс на долара, е, това създава изключително големи затруднения за гражданите. Те се предвижват, предвижват с огромни пачки банкноти, за да могат да си купят е, хляб и мляко. Няма медицински материали в болниците. В крайна сметка, с една дума, страдат. Това първо. Второ, венецуелският народ или поне представителите на тези организации, с които се срещнахме, желаят да покажат своята гледна точка. Изпитват отчаиващо желание, едва ли не, да обяснят, да разкажат, да споделят какво се случва. Как, започнаха проблемите в Венецуела от гледна точка на демокрацията? Сигурно си спомняте, че по време на президентските избори преди две години господин Мадуро спечели изборите с много малко гласове, 225 000 гласа разлика. И оттам насетне се отприщиха много протести и манифестации, които се изродиха в насилие по улиците. 43 загинаха полицаи и манифестиращи. След това сигурно е имало и полицейско насилие, за това ние не се произнасяме. Произнасяме се за това, че след това нещата много се влушиха. Влушиха се до толкова, че много избрани, много избранници, които бяха спечелили изборите, бяха суспендирани от постовете си и даже е, запратени в затвора. Задържани бяха студентски лидери, които са против правителството. Правителството започна с много твърда ръка да притиска опозицията и затова опозицията събра 28 партии от крайната левица до крайната десница, за да създадат така нареченото обединение на демократичната опозиция срещу венецуелския режим. И в заключение искам да кажа следното. Започналите в Венецуела процеси, от гледна процеси в смисъл на съдебно дирене срещу опозиционните лидери се провеждат без гаранция и зачитане на правата така как, на подсъдимите, така както се полага в една демократична държава. Съдебната власт не е независима от изпълнителната. След това смятам, че самият изборен процес, на който ние бяхме свидетели, е, този, който предхожда сега изборите на 6 декември, е опорочен от много политически игри политическата и медийна власт е концентрирана в ръцете на правителството и има липса на равнопоставеност между участниците в предизборния процес. Сега трябва да кажа, че нашите наблюдения не ни позволяват да заключим, че е имало или ще има измама в изборите. Системата за преброяване на гласове е много технологично напреднала. На страховете ни са, че след изборите ще продължи омразата между правителство и опозиция, най-вероятно мнозинството ще бъде от опозицията и ще, от опозицията на правителството, мнозинството в парламента, така че ще стане почти неуправляема страната. Затова сме на мнение, че Европейския парламент трябва да присъства, за да има впечатление от първа ръка за това как се развива политическата ситуация в Венецуела. Затова е много важно да си спомним, че на времето на на пленарно заседание решихме да се създаде мисия и тя да пътува на посещение в страната не като наблюдател на мисия на избори, а като представители на политически фактор от световен мащаб. И за това смятаме, че трябва да пътуваме следващата седмица в Венецуела, за да помогнем на венецуелския народ, който има нужда от нас. Gracias, presidente. Muy rápidamente. Благодаря, господин председател. Само да кажа съвсем накратко, че подкрепям казаното от колегата Хауреги. Само да кажа следното. Току-що чухме, че Хосе Мануел Диас е бил застрелян вчера. И това не е съобщение само на председателството. Това е реалността, в която е потопена Венецуела днес. Режим режим, колкото и пъти да му се гласува, ще си остане дълбоко недемократичен. Няма демокрация без свобода. И очевидно е, че днес за Венецуела няма свобода, няма разделение на властите, няма свобода на пресата, няма свобода на избори, на воле, изявление без каквито и да би с необходимите всъщност гаранции. Опозицията днес е, разбрахме, че е стигнала до изключително тежки условия на живот. Енрике Каприлес, и негови съратници бяха едва ли не постигнати, посрещнати с пушка в ръка и с изстрели срещу тях на последното им посещение. И не само опозиционните лидери, хората, които са дисидентски настроени, нямат никаква гаранция, почти не излизат от къщи, защото не знаят дали след това ще могат да се приеберат. Затова съм на мнение, че трябва да сме в Венецуела или поне да положим всички усилия на 6 декември. Следователно, трябва да изразим заклеймяването и осъждането на такъв режим, колкото, колкото и много гласове да събира, си остава нелегитимен и да не ни е страх да му се противопоставим. Преди няколко дни отказахме да връчим наградата Сахаров на представители на Венецуелската обединение на Организация на опозицията. За съжаление, сега те падат жертва. Благодаря. Не можем да обсъждаме цял час сега за Венецуела, защото защото в момента целта ни е да гласуваме за доклада на Китай. Няма да имаме време за да продължителен дебат за Венецуела, така че ще дам само на още един колега думата и след това трябва да преминем към гласуването. Има много изменения. След това, ако приключим на време, имаме още време, ще дам думата отново на записалите. Bueno, yo antes que nada <clears throat> me gustaría que las informaciones que se dan. Благодаря. Благодаря. Аз. Господин Костов за думата. Благодаря. Чухме вече всичко. И е, само искам да ви кажа, че няма информация за това, че лидерът на опозицията е загинал по време на предизборна кампания. Няма защо да вадим прибързани и извори. Ние за съжаление не бяхме съгласни с мисията, така както тя протече. Видяхме също така и, че малко си занижихме критериите защото има противоречия в доклада, който получаваме. Получаваме информация от същия този доклад, че Венецианското правителство в крайна сметка е предало възможност на делегацията да си свърши работата. Значи не е чак толкова страшно това Венецианско правителство. Говори се за економическото положение, което е драматично. Драматични економически събития има по цял свят, надлъж и шир. Казвате, че има бедност. Естествено, че ще има бедност. Преди настоящето правителство, предходните е, правителства също бяха ограбили страната и 85% бяха затънали в бедност. Тази информация обаче не, е, не ни е изгодна и затова не я не я Споменаваме, 25% е поддръжката за Мадуро, така казвате. Тази информация откъде идва? Откъде идват тези статистически данни? Казвате, че е спечелил само с 225 хиляди, аз имам информация за 700 хиляди. Винаги има съмнения, винаги има съмнения, а пък казвате сега и за съдебната система, че не е достатъчно ефикасна, че има много престъпност. Откъде вадите тези изводи, господа? От вашите думи излиза, че Венецуела е най-опасната престъпна държава в света. Няма такова нещо. Хондурас. Хондурас е тази държава, която е най-престъпната, и където има най-много престъпност. 60 журналисти са били убити, например, неодавна в Хондурас. Няма мисия за Хондурас, интересно. Колумбия пък, например, в Колумбия миналата година има 100 правозащитници, които са загубили живота си. Защо давате тези селективни данни, които подборно сте избрали? Казвате, че няма свобода на пресата. Аз пък ви казвам, че има 110 различни телевизионни и радио вериги. Тоест, виждате, че информацията, която ни се поднася е изкривена. Можем да направим списък, да ви изработим списък на всички вериги, за да е, видите, че голяма част от въпросните канали, 68 например, са подръжници на опозицията. Господа, моля да не лъжете. Направо се отправям към вас. По повод сега на задържаните, един от тези задържани не е ангел, а бе нападнал кубинското посолство и това бе причината за неговото задържане. Така че моля следващия път, като си подбирате събеседниците, да избирате по-добре. Разбира се, че някой, който е нападнал посолство начало на обезумяла тълпа, в която и държава по света ще бъде в затвора. А точно в Венесуела въпросното лице е, е амнистирано през 2007 година. Господин Нарт, оставете ме да се ви изкажа. Господин Нарт, аз вас никога не ви прекъсвам, така че вие ме оставете. Ако обичате, ако обичате, не, каза председателя, нека да преведем сега към, избор, към гласуването и след това да си довършим дебата. Както казвах, загина човек в присъствие на вдовицата на един политически затворник. Поне за нас той е политически затворник. И това е информацията, която днес сутринта ви предоставих. Не намекнах кой е виновникът за въпросните събития. Надявам се, че сте ме разбрали правилно. Надявам се, че сте ме разбрали правилно и се надявам и вие да не намеквате, че съм казал нещо, което не съм. Не съм казал и че Венецуела е страната, където има най-много престъпници. Тя е втората по брой престъпници, не е първата. И сега минаваме към гласуване. Un punto de orden. Само ако позволите е, процедурен въпрос. Не, ще гласуваме, така казвам. И след това, ако има време, ще довършим. Не, не, аз искам процедурен въпрос. Мерси. Благодаря. Ще трябва да ме изчакате. Първо ще гласуваме и после, ако ни остане време, ще продължим с дебата и с процедурните въпроси. И тогава и аз ще взема думата по същество. Вие и е, така, преминаваме към гласуване на доклада за Китай. 324 беше оттеглено от докладчика, групата на социалистите и демократите. моля хората на задните редове да запазят тишина. Моля също да спрете разговорите помежду си, ако е необходимо, излезте навън. И така. Групата на социалистите и демократите предлага компромис 13 да бъде изменен, да бъде внесено допълнително устно изменение към него. Чрез това основно изменение се цели да се примахне евентуално недоразумение с Инта. Някой възразява ли да се гласува това устно изменение? Предлагам да допуснем това устно изменение, тъй като няма нужда да създава конфликта. Не виждам никой да не възразява, така че ще го гласуваме заедно с 13 компромис. И така, нека да започнем с гласуването. Има ли някакви бележки? Докладчика първо. Докладчиците в Сянка, искам да им благодаря на тях за приноса им. През цялото време работихме много добре, в много добра атмосфера. Нямам друго. Да, това е поне добра новина. 19 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 167. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 177 за, против, въздържали се, приема се. 178 за, против, въздържали се, отхвърля се. Трябва и аз да си извадя картата за гласуване. 179. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се? Антра... 180. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. 199, 89 за, против, въздържали се. Кой е за? Първо. 189 изменение. Изменение 189. Изменението на Пълнова. Господин Галер. Добро утро. That is, Antrag 189? Кой е за 189? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 191 кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 193 за, против, въздържали се. Електронна проверка. 9 Wir kommen zum Anna 194. Wer ist dafür? 194 за, против, въздържали се. Също ще направим електронна проверка. Край на гласуването. 28 за, срещу 29 отхвърля се. 195 за, против, въздържали се, приема се. 196, 197 за, против, въздържали се, приема се. 198 за, против, електронна проверка. Край на гласуването. 36 за, 27 против. Приема се. Компромис 11. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 12. Компромис 12. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 13 с устно изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 14. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 15. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 16. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Току-що гласувахме компромис 16. Изменение 203, Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 204. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 205. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 206. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 207. За? против, въздържали се, приема се. Сто беше прието, нали? Или не? Така че гласуваме 209. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 210 за. Против. Въздържали се. Приема се. Електронна проверка. 211. 210 беше прието. Кой е за 211? За. Против. Приема се. 212 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка. 212. Край на гласуването. 35 за, 26 против. Приема се. 214 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 215 за. Против. Въздържали се. Приема се. 216 за против, въздържали се. Струваме се, че се приема. Да проверим ли? Добре. Електронна проверка 216. Край на гласуването. 32 за, 37 против, отхвърля се. Забелязвам, че ЕНП има два гласа в повече. При това гласуване нямаше значение. Но и либералите, които те винаги са много. И така, от ЕНП, моля да решите този проблем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 Изменение 251 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 19 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 20. Кой искаше да гласува за се? Благодаря, господин Шолц. Това ще остане в историята. Компромис 20. Кой е за? Против? Въздържали се? едно за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 262 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 264-265 за, против, въздържали се, отхвърля се. 266 за, против, въздържали се. НП и СНД ни участваха. 266, кой е за? Против, въздържали се. Приема се. Компромис 21, ако не сбъркам. на Гомеш първо. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Електронна проверка. Die Край на гласуването. 35 за, 29 против, приема се. Компромис 21, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 275 за, против, въздържали се, приема се. 278, 279 и 280 заедно. Те са еднакви. Кой е за тези три изменения? Против. Въздържали се, приемат се. 285 кой е за? Против? Въздържали се? Електронна проверка. Край на гласуването. Отхвърля се 16 за, 47 гласа против. Компромис 22. Кой е за? Против, въздържали се. Приема се. 290. Кой е за? Против, въздържали се. Отхвърля се. 294. Кой е за? Против, въздържали се. Отхвърля се. 295. За 294. Иска да се върнем на него. Край на гласуването. Да, приема се 40 гласа за, 22 против, 295 кой е за, против, въздържали се. Приема се 300 за, против, въздържали се. Приема се 301 за, против, въздържали се. Резултата не е ясен. Отново да гласуваме. Кой е за? Против? Нека да проверим електронно. Край на гласуването. 29 за, 35 против, отхвърля се. Компромис 23 за, против, въздържали се, приема се. 303, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 308. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 312 и 13. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 24. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 316 за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 25 за, против, въздържали се, приема се. Триста двадесет и девет. 324 беше оттеглено. все още е в списъка ми. Сега гласуваме 329. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 331. Боргезио. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 26. За против, въздържали се, приема се. 336 за, против. Кой е за 336 изменение? Против? Интересна е тази коалиция признавам, никога не съм я виждал преди. Бих искал обаче да се потвърди чрез електронна проверка. 36 за, 26 против, приема се 337 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 27, кой е за, против, въздържали се, приема се. 344, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 345 за, против, въздържали се, отхвърля се. 327 за, против, въздържали се, отхвърля се. 347 за, против, въздържали се, отхвърля се. 346 за, против, приема се. 348 за, против, Триста за, против, въздържали се, отхвърли се. проверка, господин Бутикофер. Добре. Край на гласуването. Не спряхме гласуването твърде рано, трябва да го повторим. Моля, гласувайте отново. Край на гласуването. 25 за, 35 против, отхвърля се. Господин Лайнен, 349 за, против, въздържали се, приема се. 35 гласа за, 22 против, 4 въздържали се, приема се. 350 на Шафхаузер, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 351 и 352, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 353 за, против, въздържали се, електронна проверка. Край на гласуването. 33 за, 31 против, 3 въздържали се. Приема се. 354 за, против, въздържали се, отхвърля се. 355 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 28 за, против, въздържали се, приема се. 358 за, против, И така, кой е за 358 изменение? Против? Въздържали се? Отхвърля се? 360 за? Против? Въздържали се? Отхвърля се? 364 за? Против? Въздържали се? Електронна проверка, струва ми се, че се приема, но нека да проверим. Край на гласуването. 36 за, 29 против, 1 въздържал се, приема се. 365 за, против, въздържали се, приема се 366 за, против, въздържали се, приема се 367 за, против, въздържали се, отхвърля се. 368 за, против, въздържали се, отхвърля се. 369 за, против, въздържали се, отхвърля се. 370 за, против, въздържали се, приема се 371 за, против, въздържали се, приема се 372 за, против, въздържали се, електронна проверка. Край на гласуването. 31 за, 30 против, 6 въздържали се, приема се. 373, 74, 75, 76 и 377. Гласуваме ги заедно. Те са еднакви. Сигурно Светия Дух е осенил много хора едновременно. Кой е за? Против? Въздържали се? Електронна проверка. Die Abstimmung ist geschlossen. Прекратете гласуването. 31 за, 34 против, отхвърля се. Виждам, че не помогна. 378 378 за. Против. Въздържали се. Проверка. Deutsch, Ach, die EVP hat auch dagegen gestimmt. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 12 на 50. 379 за, против, въздържали се, отхвърля се. Впечатляващо. 380, 381, 382, 383. е да се групираме по изменения, но явно не става. Кой е за тези четири изменения? Против. Въздържали се. Електронна проверка. Абшенец шлазъм. Край на гласуването. 35 на 23, 7 е, въздържали се. Приема се. 387 за, против, въздържали се, отхвърля се. 388 за, против, въздържали се, отхвърля се. 389 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 29 за, против, въздържали се, приема се. 97. Wer ist dafür? 397 за, против, въздържали се, отхвърля се. Wir kommen дан zu 390, ne? 399 äh, за, против, въздържали се, отхвърля се. 403 за, против, въздържали се, Проверка. Wahrscheinlich. Да. Не искам да се държа арогантно. Край на гласуването. 36 на 25, 6 въздържали се, приема се. Фолс, и that adopted. They were not Wir haben einen Fehler gemacht. Und Направили сме грешка. Wir haben nicht abgestimmt. Не гласувахме по 384, 385. Нека да се върнем на тях. Кой е за 384? Против, въздържали се, отхвърля се. 385 за, против, въздържали се, отхвърля се. Господин Бутикофер иска проверка по 385. Тя ще е Край на гласуването. Als Vorsitzender sind fehlbar. Дори председателите грешат. 404 за, против, въздържали се. Приема се. 407 за, против, въздържали се, приема се. 408 за, против, въздържали се, приема се 409 за, против, въздържали се, приема се 412 за, против, въздържали се, приема се 413 за, против, въздържали се, приема се 414 за, против, въздържали се, приема се 415 за, против, въздържали се, приема се 416 за, против, въздържали се, отхвърля се. 419 за, против, въздържали се, проверка. Прекратете гласуването. 33 за, 30 против, 3 въздържали се, приема се. 420 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4-2-2 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4-2-3 за, против, въздържали се, приема се. 4-2-4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4-2-5 за, против, Въздържали се. Отхвърля се. Nichts davon. 421 dafür. 421 за. Против. Въздържали се. Проверка. Abstimmung ist geschlossen. Прекратете гласуването.

защото 423 бе прието. 418 сега. За. Против. Проверка. Wieder die, die Diagonalabstimmung. Едно диагонално гласуване. Die Abstimmung Край на гласуването. От ТНП имаме един повече. Има много една цифил. Отново един глас повече от ТНП излиза. Yeah, е, it's Plenkovic, obviously. Мисля, че е ясно, че е Пленкович. Прекратете гласуването. Приема се. 33 на 31. Двама въздържали се. 426 за, против, въздържали се, отхвърля се. 427 за, против, въздържали се. Проверка. Die Abstimmung ist Край на гласуването. 42 на 23 на 2. Приема се. 428 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 30 за, против, въздържали се, приема се. Четири, Виждате, че има доста помежду им, което е чудесно. 4, 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Четири, три, четири бе това. Четири, три, пет, за. Против, въздържали се, отхвърля се. шест, за, против, въздържали се, Проверка. 436 на Бетини. Електронно гласуване. Нацу съм. Почти приключихме с гласуването по, този, по тази, това изменение. И сега вече приключихме с гласуването по това изменение. Отхвърля се. 440. 440. За. 438. Не, 438. 438. Не, това бе прието. 438. За. Четиристотин за против, въздържали се, отхвърля се. 440 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 441 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 442 за, против, въздържали се, отхвърля се. 449 за, против, въздържали се, отхвърля се. 453 за, против, въздържали се, отхвърля се, 4, 5, 4 за, против, въздържали се, проверка. Beschlossen. Mit 40 zu... Край на гласуването. Приема се 40 на 24. 459 за, против, въздържали се. Проверка. Die Abstimmung Край на гласуването. 27 до 26, това ми измене. 27 на 26 на 12, 460 за против, въздържали се, отхвърля се. 463 за, против, въздържали се, отхвърля се. 465 и 6 за, против, въздържали се, проверка. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 35 на 22. Ма приема се. Компромис 31 за. Против. Въздържали се. Приема се. 472 за. Против. Въздържали се. Приема се. Е, отхвърля се, извинете. Компромис 32. За, против, въздържали се, приема се. 479 за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 против, въздържали се, приема се. 65 за, против, въздържали се. Хвърля се компромис 7 за, против, приема се. 68 за, против, въздържали се. Отхвърля се 69 за, против, Въздържали се, отхвърля се. 70 за, против, въздържали се, отхвърля се. 71 и 72 за, против, въздържали се, отхвърля се. 73 за. Е, не, пе гласували. Против. Приема се 74 за. Против. Въздържали се. Проверка. Колеги и колеги, ich bitte doch, dass sich alle an der Abstimmung beteiligen. Колеги, много ви моля, участвайте в гласуването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 въздържали се, отхвърля се, 82 за, против, приема се, 83 за, против, въздържали се, приема се, 84 за, против, въздържали се, приема се. против, въздържали се, отхвърлят се. Отхвърлят се. Искате проверка. Шлазъм. Край на гласуването. 25 на 36. Отхвърля 86 за, против, въздържали се, отхвърля се. 87 за, против, въздържали се, отхвърля се. 88 за, против, въздържали се, проверка. Всъщност не, няма нужда от проверка, отхвърли се. 89 за, против, отхвърля се. 90 за,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 96 за, против. Още веднъж. 96 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. 97 за. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 98 за. Против въздържали се, отхвърля се. 99 за, против, въздържали се, приема се. От 100 до 103 за, против, въздържали се, електронна проверка. Мисля, че бе прието.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 Отхвърля се. 119 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 120 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 121 за. Против. Въздържали се. Приема се. 122 и 123 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 124 за против, въздържали се, отхвърля се. 125 за, против, въздържали се, отхвърля се. 126 за, против, въздържали се, отхвърля се. 127 за, против, въздържали се, приема се. 128 129 за, против, въздържали се, хвърля се. 130 за, против, въздържали се, отхвърля се. 131 за, против, въздържали се, отхвърля се. 132, 133 за, против, въздържали се, електронна проверка.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 Приема се. 150 за, против, въздържали се, отхвърля се. 152 за, против, въздържали се, отхвърля се. 154 за, против, въздържали се, приема се. 155 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1 за. Против. Въздържали се. Приема се. 2, 3 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. 11 за. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. Компромис 2 за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 26 за, против, въздържали се, хвърля се. 27, 28 и 29 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 30 и 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. 32 за, против, въздържали се,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 всъщност осъзнахте, че СНП гласува един повече, така че искам да прегласуваме а, това изменение. Колеги, имаше проблем само при едно гласуване. И за това няма да го прегласуваме. Не, аз говоря за 194. Там беше 28 на 29. Не, обявихме го. Беше съвсем ясно, когато беше 26 на 34. Имаше ясно мнозинство. Мисля, че се изясниха нещата. Добре. И така стигаме до заключителното гласуване. Електронно гласуване по целия доклад. Прекратете гласуването. Прие се 52 за, 5 против, 9 въздържали се. Поздравления на докладчика, на докладчиците в сянка. Мисля, че беше добре, че отложихме гласуването, но вече наближава 10 часа, така че трябва да напуснем залата и няма да можем да продължим дебата за Венецуела. Обаче този дебат ще проведем на следващото си заседание на 7 декември. Това ще бъде след изборите. Един глуп